Good morning. Can we start our session, please? Добро утро. По-точно добър ден. Скъпи колеги и приятели, за мен е голямо удоволствие да ви приветствам с добре дошли а, на панела новите технологии и популяризирането и защитата на правата на човека. Трима лауреати на наградата Сахаров участват в нашия панел. Искам да им благодаря специално. Също така на моя колега, вице-президента Либа Руджек, за това, че също участва в панела и ще направи и изказване. Ще продължа на гръцки. За щастие, имаме възможност тук в Европейския парламент, където разнообразието и многоязичието са сред най-важните приоритети, имаме такава възможност. И така, вече няколко години ставаме свидетели на бързото развитие на ИКТ. Нови методи, в ИКТ ни дават възможност да се изразяваме все по-добре, да комуникираме все по-лесно с много хора. И в същото време на колективно ниво тези методи, предлагани ни от ИКТ, дава възможност и на НПО на местно ниво дори да комуникират помежду си, да се организират и да действат. Наистина сме впечатлени от скоростите в сферата на комуникациите и ентусиазма, с който различни активисти успяват да се организират и да действат. Това, с други думи, касае политическата организация на нашето общество. Дейли Джон Collins от Ю... и Андрю Падафет, който е директор на Global Partners and Associates и експерт по прозрачността и комуникациите. Имаме също така сред нас и господин Алина Врузов, който е специалист по новите технологии, блогър от Азербайджан, след това Мариете Шаке, която е член на Европейския парламент, чудесна колега и освен това ще чуем и изказванията на тримата лауреати на наградата Сахаров –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 в борбата за защита на правата на човека. А сега господин Колинс, 5 минути. За да имаме достатъчно време за дискусии, ще ограничим времето за изказвания. Съжалявам, но оратора не използва микрофон. Да, ще започна, казвайки, че за мен е истинско удоволствие да бъда сред вас – а защото тук са героите, които защитават права, правото на свободен изказ. И аз за това искам да подчертая техния героизъм, защото компании като Google, например, имаме огромни средства да водим такива борби, а, такава борба за защита на свободата и правата на човека но много са страните и хората, които нямат такива възможности и въпреки това се борят. Само искам да кажа едно много важно, но просто нещо. За нас а, иска за онлайн а, изразяването в а, пространството, ком, е, интернет пространството е жизненно важно. Обаче трябва да има всеки от нас достъп до това пространство, за да може да се изрази и в същото време трябва да бъде свободен да го направи. Свободният изказ онлайн и свободният достъп някакси започва да се превръща в технически проблем и поради това се загубва онзи много важен момент на човешките права. Ето защо Google се концентрира върху тази борба. Това е въпрос на морал. Ако се върнем назад и помислим за едно дете от Бангладеш, което преди 10-15 години няма достъп до енциклопедията дори, просто защото е трудно да стигне до библиотека или пък няма библиотека, или пък ще работи, макар че е малко дете, сега интернет дава възможност. И то такива нечувани възможности, каквито а, наистина ни удивляват. Но тъжното е, че преди 8-9 години само няколко правителства по света осигуряваха свободен достъп до интернет. Но това се променя, разбира се, и то много бързо. Тази битка за свобода на из изразяването се води все по-глобално и все повече се печелят битките затова казвам, че има много герои, които са и сред нас, но на много други места по света тази битка е загубена. Истината обаче е, че се увеличава броя на случаите, в които се нарушават личните свободи и права на хората чрез интернет. Ето защо много често можем да кажем, а, а, че правителства се обръщат към Google и към други а, интернет гиганти като нас а, с а, искане да им предоставим информация, което е неправилно. Ето защо аз искам да посоча колко високо ценя това, което прави Европейския парламент. И така, последно, защо го правим? Защото това е въпрос на морал и чест за нас. Хората, които са тук в тази зала и многото, които се борят по света, за да защитат правото, фундаменталното право на хората на свобода на из, израза, свобода на словото и свободно изразяване в интернет са много важни. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за тази презентация. Сега ще дам думата на господин Падефат. Благодаря, има едно интересно нещо свързано с интернет, а именно, че още от самото начало той започна да се развива като глобализирана, децентрализирана медия и с това промени тенденциите в комуникацията. Но мисля, че <clears throat> интернет се отразява благоприятно и върху правата на човека, тъй като дава по-широк достъп до информация в целия свят, позволява междучовешки контакти с цел обмяна на идеи, както и ни дава възможност да разполагаме с капацитети за мобилизиране на силите. Ето защо цензурните органи на правителствата, дори и журналисти, и издатели, всички, които посредничат за предаването на информация сред обществеността, се опитват да контролират интернет. Според мен интернет създава възможности за създаване и обмен на съдържание. Да се спрем върху радио и телевизионните компании. Те използват най-вече национални технически капацитети и са обвързани с съответните държави. Онези, които създадоха интернет пространството, действат по различен начин – те са като техници, които работят по поддръжка на колата ви. Докато колата ви се движи и е в изправност, не се интересувате от това кой точно я поддържа да цитирам Мелвин Крантенберг. Интернет не е нито нещо добро, нито нещо лошо. Интернет не е изцяло неутрален. Интернет пространството зависи от инфраструктурата, от начина и на опериране, както и от онези, които го използват. То може да бъде използвано за добри или за лоши цели. Има същински бум в предлагането на интернет услуги. Това ни дава възможност да мобилизираме сили срещу потиснически режими, както и да следим събитията по света. Много е трудно на правителствата да извършват репресивни мерки в различни части на света, тъй като това много лесно може да бъде проследено, например чрез мобилните устройства. Интернет пространството е много мощен инструмент който дори не изисква някаква особена организация. През последните месеци, що се отнася до интернет-активистите, ме впечатли това, че те не членуват в някакви определени движения или партии. Това са свободни индивиди, които <clears throat> използват динамиката на интернет, за да мобилизират силите си. В Близкия изток Например, нямаше <clears throat> такава първоначална организация. Според мен силата на интернет се състои в отворения му неутрален характер. Всеки може да си осигури достъп до интернет, да създаде някакво приложение, да изготви съдържание, да го сподели с други. Правителствата, прилагащи репресивни мерки, не харесват това, разбира се, тъй като то може да се използва като инструмент за демократизация. Репресивните правителства използват както нормативната си уредба, така и технически средства за блокиране на достъпа до интернет. Така, например, в Китай бе създадено интернет пространство – до което има достъп само в Китай. Китайските граждани нямат достъп до съдържание, интернет съдържание в други държави. И този модел се следва от Иран и други подобни държави. Демократичните страни също се отнасят с известно недоверие към интернет, тъй като интернет пространството може да се използва от редица хора с престъпни намерения, като например нацисти или хора извършващи измами. Ето защо има опити за международно упражняване на контрол върху интернет. Такива инициативи има в Китай, в Русия, в Индия. Френското правителство също призова за такива мерки. Като цяло всички тези правителства се обявяват за установяването на някакъв ред за насочване на информацията това е положителната, положителният аспект, но има и отрицателен аспект. Някои правителства се опитват да контролират интернет за свои цели. Като цяло, това е един... Интернет е една отворена, децентрализирана медия, която в момента се превръща в нещо като световна кабелна телевизия. В момента се води борба за правата на човека, но тя е свързана и с политиката в областта на комуникацията, с въпроси свързани с авторските права, с правото на неприкосновеност на личния живот. Но в основата на всичко това са въпроси свързани с правата на човека. Ако не разглеждаме интернет от тази гледна точка, ще го изгубим като възможност. Благодаря. Господин Навусов, имате думата. Вие сте един от известните блогъри в Азербайджан. Бих искал да започна от следното. Аз съм представен като блогър, но аз не идвам от страна, в която интернета на някакво много високо ниво. Ние сме 9 милиона в нашата страна и само една трета от населението има достъп до интернет. И от тях само 30% имат високоскоростен интернет. Тоест, голямото мнозинство от населението изпол... или не използва интернет, или използва много бавен интернет. В Баку, което е столицата на Азербайджан, а, има инфраструктура, интернет инфраструктура, но тя е доста устаряла. Така че нормалната скорост е 2 до 3 мегабита на секунда, което за вас не знам дали звучи по някакъв начин, но а, е много бавен интернета и е много скъп. Средностатистическия ползвател на интернет в Азербайджан е градски жител с а, стабилни доходи и, и с а, известна доза смелост да говори. Но в Азербайджан интернет се превръща в фронтова линия в битката за демокрация и права на човека. И как стана това с тази остаряла на интернет инфраструктура? Просто защото политическата система в страната е така в момента. Тя е авторитарна, макар че сме членове на съвета на Европа и в а, източното партньорство с Европейския съюз. И въпреки това, нека да ви кажа, ние сме на 152 място а, в доклада на Репортери без граница. А през 2003 година бяхме на 113 място. Паднали сме значително надолу в сравнение с това, което беше преди 7-8 години. А, имаше времена, а, в които главните редактори на няколко вестника се оказаха в затвора за работата си като журналисти, като редактори. Така че свободната журналистика като че ли поизчезна. И, демокра... и защитниците на демокрацията се обърнаха към интернет, за да могат да се борят за основните права на човека. Като резултат има огромна разлика между реалния живот в Азербайджан където всичко е под контрол, рутинно, скучно, живота е просто изцяло контролиран и онзи друг свят на интернет, който е свободен, открит, И всички тези действия от страната на а, тези хора се изгради една странна република. Ами в единия реалния Азербайджан а, се живее по старобо като бивша социали... а, съветска република, а другата е в интернет, в Фейсбук. Трябва да се помисли и последната линия – интернет е свободен, но не съвсем. Да, технически е свободен интернет. Няма цензура, няма контрол, обаче а правителството си отмъщава на активистите, работещи в интернет. Защото не могат да цензурират попадащото в интернет в пространството, но за това пък бият активистите или ги затварят. Преди няколко години за един е, сатиричен видеоклип – а, беше затворен един активист. Спомням си, че тогава Европейския парламент и госпожа Шаке и господин Бузек се опитаха да, го, да освободат тези, които бяха затворени. Те са освободени вече, обаче сега пък има други активисти, които влязоха в затвора. Има он, онлайн коментари, които могат да ви доведат до затвор в страни като Китай, Египет, Виетнам, Сирия и Азербайджан. Имаме двама активисти, е, които в момента са в е, затвора. Един от тях завърши Харвард и се върна в Азербайджан, за да помогне на родината си, но правителството не го хареса и го хвърли в затвора. Като заключение ще ви кажа, че правителството а, правителството се отнася към а, интернет активистите си като към малко и досадно дете. Или, както се казва в американския фолклор, а, котката се върна. А, това е стария господин Джонсън, който се опитва да се оттърве от котката си, ама тя непрекъснато се връща и му досажда. А, ето интернет активистите сме ето такива. Черната досадна котка. Но тъй като прехвърлих времето си, искам да ви кажа, че ние продължаваме да водим една много неравна битка в описаната от мен ситуация. Вчера, например, видях, че публичната телевизия на Азербайджан е започнала дело а, за, срещу един а, блогър, който живее в Европа. И това си представете е в държава, която е член на съвета на Европа и член на източното партньорство с Европейския съюз. Благодаря ви. Mr. Uh, и сега ще дам думата на нашата колега, госпожа Шаке, активен на член на Комисията по култура и образование. Благодаря. Благодаря на председателя и на всички онези, които допринесоха за организирането на днешния семинар. Наистина е прекрасно, че всички успяхме да се съберем днес тук. Прекрасно е, че сред нас са и лауреати на наградата Сахаров от изминали години. Истинско удоволствие е за нас, че сте днес тук сред нас. Вие представлявате и всички онези, на които не са били присъждани награди, които не са известни на широката публика, но които също са водили битка, подобна на вашата. Освен, че работя в областта на културата, образованието и новите медии, най-вече по програмата за цифровите технологии, работя и в областта на международната търговия и външните отношения. И в този контекст ще поставя изложението си за технологиите и правата на човека. Живеем във времена на огромни промени. Нека си припомним изборите в Иран през 2009 година. Тогава станахме свидетели на огромната смелост, която проявиха хиляди хора. Те излязоха на улицата, за да запитат какво става с подадените от тях гласове. Днес в Иран се създава така нареченият интернет халал – подобно на интернет пространството в Китай. Това е интернет пространство изцяло цензурирано от властите. В Индия и Китай има много високо ниво на централизация. Станахме свидетели на революционен преход в Северна Африка и Близкия изток. Там новите технологии също изиграха своята роля. И тук в нашите общества съвременните технологии преодоляват разстоянията между хората, овластяват ги по начин невиждан до момента. Уверена съм, че това също ще окаже голямо въздействие върху нашите демократични общества, подобно на въздействието, което оказва върху общества, в които се извършва потисничество. Развитието на обществото премина към развитие на онлайн пространството. Член съм на партията D66. Преди няколко години нашата партия провъзгласи достъпа до интернет за едно от основните права на човека. Тази инфраструктура придобива все по-голямо значение. Достъпът до информация е възможност, която се дава чрез интернет. Интернет дава възможност да се говори и по теми табу в определени общества, например репродуктивното здраве на жените. Свободата на печата също до голяма степен зависи от новите технологии. Това въжи и за свободата на митингите и събранията, както и за свободата на изразяване. Живеем в общество, където е възможно да се документират, да се регистрират нарушения на правата на човека. Тоест става все по-трудно да се отричат подобни деяния. Почти навсякъде има камери, с които те могат да се заснемат. Но съвременните технологии променят и отношението ни към правата на човека. Преди да стана член на Европейския парламент, работих известно време в Международния наказателен съд за бивша Югославия и разглеждах доказателствен материал за извършвани там военни престъпления. Много трудно беше да достигнем до материали като, например, видеозаписи. Разглеждахме тези доказателствени средства почти като съкровище. В повечето случаи разполагахме единствено с изказвания, показания на свидетели. Говоря за преди 10-15 години. От тогава насам нещата много са се променили. Разполагаме с много повече материали. Хората също имат все по-голяма информация за възможностите, които им разкриват новите технологии. Знаем, че има хора, които са изтезавани, за да кажат какви са паролите им, например, за използването на имейл. В Тунис, например, са използвани такива методи, за да се получи достъп до личната информация на гражданите. В Сирия миналата година бяха вдигнати ограниченията върху социалните медии. момента, докато ние тук си говорим, европейски дружества в Сирия изграждат системи за наблюдение върху съвременните технологии. В Иран, например, почти половината от задържаните в затвора лица са хора, до чието имейл правителството си е осигурило достъп и дори са им давани разпечатки от личната им кореспонденция. Какво можем да направим ние като политици? Не бива да свръхрегулираме интернет пространството. Трябва да работим с активисти, с правозащитници, с неправителствени организации, както и с предприятия в областта на съвременните технологии. И като демократични общества трябва да запазим разделението на властите. Не бива да реагираме прекалено драстично, така че да се стигне до свръхрегулиране на интернет пространството. Необходима е прозрачност и отчетност от страна на частните субекти. Това трябва да бъде отразено най-вече в политиките ни в областта на търговията – трябва също така да се спреми върху научните изследвания и развитието, научно-изследователската и развойната дейност. Не бива да излагаме на риск външната си политика, която се основава на правата на човека, чрез технологии, които се произвеждат и разработват от европейски дружества – Интернет технологиите промениха до голяма степен живота ни, но те не промениха нищо по отношение на основните права. Благодаря на госпожа Шаке. И слушахме много интересни изложения. Следващият кръг от изказвания е за лауреати на наградата Сахаров от три различни континента. Първият ни оратор е госпожа Литвина, лауреат от 2004 година. Имате 5 минути. Добри ден. Първые мои слова. Добър ден. Първите ми думи. Да, аз ще говоря на руски. Първите ми думи са на благодарност, разбира се, за възможността, която ми давате да говоря на тази аудитория, която е толкова значима за мене по проблемите, с които се сблъсква моята страна. В контекста а, на развитието на интернет, на социалните мрежи, аз бих искала да подчертая, че недемократичните страни а, имат уникалната възможност да а, се реализират хората, които са демократично мислещи, за да си обменят информация. В недемократични държави, повтарям, просто защото те се държат един за друг чрез интернет пространството за да могат и да функционират като про пропагандиращи различните идеи. Освен това, интернет пространството е един източник за информация, защото а за останалия свят много рядко могат да получат информация. А сега в момента виждаме и доста положителни развития по отношение а, потока на информацията, нецензурираността на тези потоци от информация. Ето това е ролята на журналистиката, на независимата журналистика и това, че все повече хора, журналисти имам предвид, разбират и осъзнават колко голяма е тяхната роля и функция. Ето това е Обмена на информация е основната функция на интернет днес в света. Властите реагираха, разбира се, по отношение на увеличаващата се аудитория в интернет и създаде едно така по-твърдо законодателство, за да може да контролира интернет. В момента в Беларус всички ресурси, които предоставят се предоставят а, услуги трябва да преминат през регистрация, да се впишат в централния регистр. И с други думи, в едно интернет кафе, ако нямаш а, лиценз, ако нямаш право, разрешение, не можеш да ползваш интернет. В този момент има действащи черни списъци. Там попадат в тези списъци. Е, е, не искам да използвам думата радикални, но а, е, такива активни а, ресурси. Ами, ресурси а, дори ползвани някога от беларуските партизани по време на съпротивата а през а, Втората световна война. С други думи, всички учреждения, всички а, а, държавни институции попадат чрез ресурсите си под този контрол. Ето защо само интернет остава свободната зона за обмен на информация на идеи. А в цялата страна, както и в а, а, световното, а, световното обществено мнение, а, стана възможно да се проследи, например, онлайн репортажи за съдбата на нашите активисти. Втората функция, която е доста интересна в Беларус, е на мобилизираща сила. При последната президентска кампания или за избор на президент, ние видяхме какво означава възможността за хората да консолидират своите редици и блестящо премина а, акцията без а, знамена, без а, крясъци, просто чрез социалните мрежи. В добрия смисъл на думата се водят договори, а, преговори, извинете, договарят се хората за това да се срещат някъде и просто върват по тази улица, без а, да се сблъскват с някого, без да предизвикват напрежение. Но това е демонстрация и властите се оплашиха. Властта разбра че една такава евентуална консолидация между хората е нещо опасно за нея. В Беларус има възможност именно чрез интернет да се изрази солидарност с множеството репресирани. Съби... Набират се Събират се подписа, набират се средства за семействата а, на онези, които са или в затвора, или са станали жертва на някакъв друг вид репресии. Напоследък това, което ни притеснява и кое, от което се боим е в а, е изолацията на нашата страна. Социалните мрежи аз а, свързвам с перспективите за демократичните промени в моята родина. Когато има нови технологии, не трябва а, да да се боим, че всички територии са затворени пред нас, територии за демократично развитие. Не, достъпността на интернет за гражданите на моята родина е нещо изключително важно и за щастие го има. Благодаря. Благодаря за трудностите, които споделихте с нас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 Благодаря на председателя на Европейския парламент, както и на неговите прекрасни членове, най-вече членовете на подкомисията по основни права. Благодаря ви за това, че ни поканихте да участваме в днешното събитие и да обменим опит. Ще се спра върху три основни точки с удоволствие ще участвам и в сесията за въпроси и отговори. Днес хората говорят и разбират два езика. Езика на технологиите и езика на науката. И мисля, че жените трябва да участват в това развитие, ориентирано към бъдещето. Най-вече жените в развиващите се страни. Благодаря ви, като имаме предвид това за възможността да обменим информация за съвременните технологии. Вторият ми коментар е свързан с въздействието на жените върху света на цифровите технологии. За да изградим бъдеще, с което всички да се гордеем, трябва да дадем възможност на жените да участват в всички области, свързани с съвременните технологии. Но в нашите села искаме да започнем по-скромно, тъй като в течение на много години се борихме за постигането на основна грамотност в нашите общества – и нека ви разкажа за това как новите технологии, най-вече телефоните, бяха източник на допълнителни ползи за нашите общества, за обикновените хора. Бедните, онези, които нямат право на глас, онези, които са неграмотни, откриха телефона. Телефонът е определящ от економическа гледна точка в нашите страни. Например, може да се закупуват а, стоки от а, пазара. Да си представим, че една жена на пазара си обменя информация с производителя. Обменят си информация за цените на стоките. Ето, ето как телефонът играе роля и от економическа гледна точка в нашите страни. Веднъж бях някъде в планините и станах свидетел на това как една жена си вдига телефона и си казах колко много са се променили нещата от преди десетилетия, когато се борихме за основна грамотност. Очудих се как а, може тази жена да борави с телефона. Попитах я как разпознавате а, цифрите, как разпознавате буквите на клавиатурата. И тя ми каза, ми научих се да ги разпознавам, защото искам да съм във връзка с, с семейството си. А, до преди време хората не осъзнаваха, че трябва, например, да се научат да броят от 1 е, до 10. А сега виждат, че това им е необходимо, за да могат да се използват, например, телефоните. Ако искаме да изградим бъдеще, основаващо се на, човешко, на зачитане на човешкото достоинство, независимо от етническата и националната ни принадлежност, от света на кожата ни, то трябва да разбираме езика на технологиите и езика на науката. Благодаря. Thank you very much, Mrs. Ibrahim. And now, Mr. Yin. Благодаря на госпожа Ибрахим. Думата има господин Уей Джингшенг от Китай. 谢谢大家。呃，很高兴在这个地方，欧洲议会呢能够把互联网络的事情当做一个很重要的话题来议论。 благодаря на всички. Искам да благодаря на Европейския парламент за чудесната възможност, която ни дава, а да говорим за нещо много важно – интернет и правата на човека. Наистина интернет показа, че може да предостави добри възможности дори за революции китайския народ, китайските хора са много активни в интернет и понякога успяват да принудат правителството да се откаже от нещо, както стана преди 7 месеца. Ай Уей, художника, беше арестуван тогава, обаче стана едно мощно движение чрез интернет за неговото освобождаване правителството на Китай се опитва сега пак да го а, арестува, обаче още по-многобройно движение се формира. За 10 дни 10 милиона а, а, Йоанна бяха събрани, за да може да бъде подкрепен този художник и да се избегне поредния му арест. Ето защо казвам, че интернет става най-силният инструмент, а, който се ползва от хората, за да изразят своето мнение, да се възползват от свободата си, от правото си на свободно, свободен изказ. Големите компании обаче, като в интернет, а, а, се оплакват, че някои държави а, го правят, да кажем, китайското правителство а, наложи цензура, но а, компании като Yahoo, Google се съгласиха да предоставят информация на китайското правителство чрез интернет, а за да се използват тези доказателства в съда. Това обаче не беше от особено голяма помощ а, за тези смели хора. Ето защо западните страни, западните компании и политици трябва да осъзнаят факта, че новите технологии могат да бъдат използвани както за добри, така и за много лоши цели интернет може да послужи за инструмент за контрол върху хората от страна на правителствата. Много мои китайски приятели ми се обадиха да ми напомнят, че трябва да кажа, че западните компании помагат на потисническите власти да контролират другите. Ето защо а западните компании а, и държави трябва да се движат напред, а не назад. Например, САЩ а, много внимателно изграждат своите контакти с а, Китай и а, за да повишат економическия ефект от тези контакти, а, те намаляват а, натиска си върху Китай да, да отпусне цензурата. С други думи, ситуацията а, е много пряко свързана с политически и социално с финансовият елемент. Защото правителството на Китай а, не трябва да забравяте, че няма наистина да ви спаси, защото, давайки ви финансови средства, защото сте в криза. Не забравяйте, че те ви смятат за врагове вие искате да правите бизнес, искате да печелите, искате да процъфтявате, но не забравяйте, че най-основните ценности това са правата на човек. Моите приятели ми, ме помолиха да ви напомня това. Аз разбира се не представлявам целия китайски народ, но много са смелите в Китай. И се надяваме, че народа на Китай ще продължи да полага усилия, за да се получи нещо като арабската пролет и при нас, но искаме да призовем западните правителства да мислят не само краткосрочно, но и дългосрочно. Много са нещата, за които трябва да се разсъждава и а, да се вземат мерки. Има неща, които не се разбират от западните правителства. В а- а- арабските страни хората искат същото каквото и вие, но може би по различен начин. Говорете с тях, разберете. Същото е с Китай. Ако в а, Китай ако а, в Западна Европа правителствата не играят активна роля в а, над, а, натиска върху правителството да а, отпусне а, правата на човека, а, вие ще загубите добрите чувства на, китайските, на китайския народ към вас. Благодаря ви. Благодаря. Да, Мели, добре. Извинявай, извинявай. Благодаря. Сега искам да дам думата на присъстващите в залата лица за изказвания в рамките на една минута, след което отново ще дам думата на нашите гости. Господин Колинс, мисля, че искате да кажете нещо. За една минута, ако обичате. Благодаря. Като всички присъстващи в залата, бях вдъхновен от казаното до тук. Нека да ви уверя, че в Китай никога не сме давали възможност на правителството да слага ръка върху информацията. Миналата година направихме в Китай точно обратното с всичките последици от това действие. Зависи от вас, присъстващите тук в тази зала, дали ще продължите да оказвате натиск върху компетентните органи, така че да работим в полза на онези, които са в по-малко изгодно положение от нас.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 а, да спомена нещо за битката, в която съм ангажирала в Европейския парламент. Ролята на технологиите, които се изнасят от тук и попадат в ръцете на правителства, на силите им за сигурност, на полицията, на държавни компании, които са а, в колаборация, в сътрудничество с потисническите правителства. Европейски компании, които произвеждат тези мобилни телефони, а са ангажирани по, макар и най-пряк начин, с един много сериозен въпрос за това кога полицията може да използва а, такива а, мобилните телефони и записването на тях като доказателства. Да, разбира се, че може да се ползват, разбира се, за а, примерно за издирването на загубил се скиор в планината или на дете, което е а, загубено, да може да се наруши а, това право а, на неприкосновеност на личността. Но Нека да спомена и нещо във връзка с казаното от госпожа Ибрахим. Колко важно е нецензурирания, свободният интернет и неговото пространство за жените, не само за всички, но за жените особено. Да, благодаря ви, госпожо Шаке. Сега ще дам думата на Джордж Кушевили от Международния център за преговори. А, да, благодаря за вдъхновяващите изказвания, когато говорим за ползването на технологиите за защита на правата на човека, ние стигаме до един момент, в който се оказва, че не трябва да ограничаваме езика на декларациите във връзка с правата на човека само до думите на Великата Френска революция. Ние трябва да модернизираме речника си, така да се каже, да а, апелираме за достъп до информация кое, а, което е неотделимо отделимо право на всеки човек на нашата планета. Знаем, за това, че служебната, дори личната кореспонденция бива доста често използвана а, за различни цели с а, мълчаливото съгласие на интернет провайдерите. Знаем също така, че трябва да се обединят силите, които искат да сложат край на това. Ние се движим към а, свят, който ще бъде лесно манипулируем и много трудно ще бъде за международните агенции да реагират на това. Така че моето предложение е да се мисли за свободно, свободно движение, свободен поток на информацията в интернет пространството чрез декларации. Тоест, във всяка една декларация по отношение защита правата на човека да се упоменава, че е престъпление да се ограничава достъпа до интернет пространството. А сега от Уганда. Посланник Уилям. Искате ли да вземете думата? Добре. Вашите предложения. We have 50 minutes for interaction. Sorry, I have not asked for the floor, Madam Chair. Pardon? Please. Can you introduce yourself? Моля, имате думата. Бихте ли се представили? Казвам се Шикман, от Сърбия съм. Имам връзки с, с движението на съпротивата, което свали Милошевич. След това то бе преобразувано в организация, която обучава хора от много държави Украина, Грузия, Малдивите, Египтия, Египет, извинете, Венецуела – Програмата ни не е политическа. Новите медии са изложени на опасност. Можем да се защитаваме в отвореното виртуално пространство. Можем да преодолеем тази опасност в отворената виртуално пространство, но много по-важно е да я преодолеем в реалния свят. Според нас интернет пространството е инструмент и то трябва да си остане инструмент. Става дума за един ефикасен, полезен инструмент. Искам да поставя в нов контекст това, което се случва сега. Когато в Сърбия ние още прохождахме. Не знам какво щеше да стане, ако тогава разполагахме с интернет и новите технологии. Мисля, че просто щяхме да си останем на компютрите и нямаше да излезем на улиците и да свалим Милошевич. Днес наблюдаваме и какво се случва в Сирия – през изминалите месеци бяхме свидетели на смъртта на над 4000 души, доколкото знам. Бавно се предприемат действия за реагиране на тези събития. Преди това бяхме свидетели на събитията в Либия. Според мен мрежата на лауреатите на наградата Сахаров трябва да предоставя по-голяма подкрепа на онези, които водят своята битка без насилие. Така ще тези хора ще постигнат по-голям успех. Няма да станем свидетели на събития като това, което стана в Косово, Афганистан. Да се надяваме, че в Сирия няма да се стигне до такива събития. Благодаря. Uh, Казвам се Си Пинг Хуа. От 20 години работя като правозащитник. Подпомагам господин Джинг Шенк в работата му. Имам опит с интернет вече от 27 години. Аз съм сред водещите активисти на интернет фронта. Работила съм и като менеджер в тази област. Искам да наблегна върху загрижеността, която проявяват както деловите среди, така и политиците в западния свят има известна загриженост във връзка с Китай. Поставя се въпросът как да се подпомогне Китай, как да се направи така, че да получим помощ, а не да се създават допълнителни проблеми. Преди няколко години Яхум си сътрудничеше с китайското правителство. В резултат от това доста китайски активисти бяха задържани и лишени от свобода. Един от тях прекара 10 години в затвора. Що се отнася до Google, имаше активисти, правозащитници, които споделиха с нас, че имейлите им в Google са били прихващани. Има и други компании, дружества в областта на развитите на високите технологии, като например Cisco, които работят с китайското правителство – в миналото, когато един дисидент използваше телефона си с предплатена карта на китайската полиция и трябваше около половин час, за да проследи телефона и да задържи лицето. А сега за това са необходими само няколко минути и то с помощта на западни дружества, работещи в областта на високите технологии. Призовавам западните правителства да са особено внимателни по отношение на тези технологии, тъй като те може да се използват и за такива неблагородни цели. Euh, Добър ден, Оливия Бази от е, Репортери без граници. Ще бъда съвсем кратък. Искам да поставя два акцента е, върху текстовете и върху техниката. Тази сутрин е, също стана дума за това – Става дума за формален апел към Европейския парламент. Въпрос на време и възможности е да не подписва определени текстове, определени актове. Искам, когато говоря нещо принципно, да взема предвид текст, който е, има е, много голямо въздействие върху информацията на бъдещето. Mais au texte tel qu'il est pour l'instant. Deuxième initiative au niveau des textes, nous savons que les parlementaires y travaillent. Знаем, че работата на парламентаристите тук е много сложна и много напрегната, но не смятам, че могат да се превърнат нещата толкова лесно в закон, без да се познава много добре реалността. Трябва а, да се свържете с повече организации, НПО, които са наясно с а, други различни страни. Просто правата мис... струва ми се, че не говорим особено смислено сега за технологиите. Да, наистина има много положителни страни, но има и технология, която се продава от един монопол и дава възможност на държави да си изграждат собствен интернет, т.е. то е вид интранет, т.е. изолират е, е, е, цялото си население тези държави. И така, отново, това е технологична война. Тази битка се води на бойното поле на техниката и на технологиите. Става въпрос за софтуер и в същото и за хардуер. Разбира се, и в същото време ние се оказваме в странната ситуация да предоставяме а, подкрепа на хората, които а, организират протести и в същото време се оказва, че също, същото това а, като технология се ползва и от а, онези, които искат да премахнат тези а, протестиращи. Така че много ви моля, а, а, вие като членове на Европейския парламент, мислете и от тази страна. А, мислете а, много преди да подпишете каквото и да е. Благодаря. Благодаря за това ново измерение, което внесохте в нашата дискусия. Кой още желая да вземе думата? Е Съм защитник на човешките права от Иран и част от е, партията на зелените в Белгия. Тази сутрин казах, че е не особено удачно, че няма тук ирански представител, но се радвам, че днес след обед е, е тук госпожа Шенки. Тя е много добре запозната с е, проблематиката, свързана с Иран и също така много добре описа ситуацията с човешките права в Иран. Имам обаче въпрос към е, колегата във връзка с Google. Техниката има своите предимства, да, обаче понякога тя крие опасности. Google, например, не обръща особено внимание на наименованията. Персийския залив, там се нарича Арабския залив и по този начин хората там се чувстват до някъде онеправдани и това би предизвикало дори война между Иран и арабския свят е, само възоснова на това грешно наименование. Google би трябвало да внимава за тези неща. След това името беше променено, но аз не знам защо Google продължава сега да настоява за наименованието Персийски залив. След това ООН взе решение за санкции срещу Иран. Не знам, може би Google може да прекрати услугите си за иранската държава и да ги изключи. Благодаря. Благодаря, преди да дам думата сега на участниците в панела, за да могат да отговорят на зададените въпроси, искам да попитам, иска ли още някой от залата да вземе думата. Виждам, че не. Давам думата сега на господин Колинс. И след това е, ще преминем към следващата част от подиумната дискусия. Бяха казани няколко неща във връзка с Google. Не знам много за а, изказванията пред а, публика, но знам, че за Google винаги се задават много въпроси. По въпросите, които постави господина от публиката. Много е трудно за нас да предоставяме услуги в страни, където достъпа до интернет се контролира от правителствата. А по отношение на отделните географски наименования, които използваме, може би имате предвид приложението Google Maps. Региони или страни, в които има спор във връзка с географското наименование. Да, това е проблем, който е доста труден за решаване, но мога да поговоря с вас за това по-късно. В никакъв случай не сме се сговаряли с иранските служби за сигурност. Мисля, че ние сме последните, към които те биха искали да се обърнат. Но също можем да поговорим за това по-късно. Искам да кажа още две неща. Първо, призовавам за предприемането на някои простички мерки, към които могат да прибегнат институции като Европейския парламент в Нидерландия има движение за забраната на технологии. За избягване на заобикалянето. Искам също така свободният поток, свободното движение на информация да бъде условия условие и за присъединяването към СТО, тъй като липсата на ангажимент за свободен информационен поток е основна предпоставка за търговията. А с удоволствие ще поговоря и с колегата ви от Иран след това. Господин Падефат. По въпроса за това дали достъпа на инфор... до информация в интернет следва да е право на човека. Съгласно член на 19 от Конвенцията за правата на човека, достъпа до информация е сред правата на човека. Тоест, той вече е гарантиран в международното право. Но ако поставим на гласуване в интернет някаква резолюция на ООН, например, то е много вероятно за това гласуване да бъде изгубено. Например, страни като африканските страни в миналото гласуваха за резолюции на ОНЕ сега са склонни да гласуват против тях. По въпроса за износа на технологии на Сиско към Китай, както и за износа на технологии към Иран, например от страна на Nokia, мисля, че дружествата променят политиката си. Nokia вече прилага по-отговорна политика. Миналата седмица на събитие в Лондон представители на компанията заявиха, че са отказали подписването на пет договора с китайски дружества. Има такава тенденция, която според мен ще се ускори. Имаше и проучване на организацията Privacy International във връзка с интернет технологии за репресивни мерки. Според това проучване, технологиите, използвани от репресивни правителства, се закупуват от сравнително малки дружества в Обединеното кралство, Италия, Германия, Франция, тези дружества знаят много точно какво изнасят. Тези продукти отговарят напълно на изискванията на правителствата, които закупуват технологиите. Дружествата установяват връзки с съответните министерства. С други думи, Сравнително малък брой малки дружества изнася подобни технологии за репресивни режими, т.е. Европейският съюз може спокойно да упражнява контрол върху тях. Няма никакъв проблем те да бъдат идентифицирани и да се контролира дейността им. Това подчертава и необходимостта от това да се ориентираме в една толкова динамична среда, като съвременните технологии. Не мислете, че това, което Google правеше преди години в Китай, има някаква връзка с реалността сега. Да, ще бъда много кратка. Под но искам да кажа още няколко думи за подкрепа за свободен, да, свободно интернет пространство. Ние като активисти разбира се, че подкрепяме, но големите компании се надявам да имат такова съзнание, каквото и вие казахте. За съжаление, не винаги е така. Компаниите го, предлагат такави, так, поддръжката на такава идея, само когато ги притиснат. Cisco е абсолютно точен пример за това. Но Google, съжалявам, но трябва да го кажа. Месеци преди официалното ви изявление, ние знаехме от нашите активисти, а, че а, вашият а, сайт е хакнат от правителствените служби. Как може вие да не го знаете, а ние да го знаем месеци преди вас? Имаше проблем. Много голям проблем имаше. Дори една година преди вашето изявление проблема си съществуваше. Какво става с Яхо? след като стана големия скандал с това, че а, чрез Яхо а, беше пратен, бяха пратени а, активисти в а, затвора. Е, след това някакви компенсации бяха платени, но просто те не бяха заинтересовани изобщо в това да подпомогнат а, активистите а, в битката за правата на човека. Не, просто искаха да си спечат, а, спасат имиджа. Когато аз бях арестуван от тайната полиция в Китай, а китайските власти ми казаха, просто трябва а, да ни помогнете да изградим една преграда, firewall, а, която да ни помогне да а, филтрираме всичко, което влиза в а, страната а, през интернет. Разбира се, аз това отказах, но се оказва, че ето такива а, фирми го правят или поне подпомагат правенето му. Надявам се, обаче, Ви да, не, да продължите да не го правите вече. Благодаря. Благодаря на всички за чудесните изказвания. Това, което искам да кажа е че очевидно това е проблем а, за всички краища на света, за младите хора, за възрастните. А, става въпрос, че това са въпроси на а, външната политика, на со, а, социалните въпроси и искам да подканя моите, моите а, приятели, които са тук и които са а, извън на залата, а, да разработим една стратегия, която да ни помогне. Да, благодаря, скъпа колега. И сега искам да дам думата на господин Либор Ручек, заместник вице-президента. И благодаря много, казва господин Ручек толкова интересни неща бяха казани. Започнахме да говорим обаче за две основни прав... неща. Правата на човека, правото на а, сло... свободно слово, на свободен изказ и поредица от други фундаментални права. Например, свободата на участие и организиран, участие в събрание и организиране на такова. Това е правото да, да членува ме в синдикални движения и така нататък. Това са основни права на човека. Всички го казахте. Да, наистина имаме декларации достатъчно декларацията на ООН за правата на човека, имаме декларация в Европа, и има също така и в други части на света. Но, а сега ще а, коментирам нещо, което беше казано сутринта от господин Базел. А, модела на Европа е а, разбит. Не, не. Има нарушения да има злоупотреби по цял свят и в Европа също. Упоменахте Унгария. Да, има злоупотреби в Италия. Вижте скандала, който а, тресе сега британските медии и International News Corporation. Да, има злоупотреби и ние трябва да правим всичко, което можем, а за да има превентивни мерки. Нашият приятел от Сърбия, например, спомена за това, че а, интернет е имал сериозна роля а, за тяхното движение отпор а, във връзка с а, а, отхвърлянето на Милошевич. В моето детство нямаше мобилни телефони, нямаше факсове, нямаше нищо такова. А, да, ние а, печатахме а, нещата в Виена, да кажем, а, за да, където аз учих, за да можем а, нелегално да вкараме тези пропагандни материали в Чехословакия и в другите бивши социалистически страни. Еми просто технологията се развива. А сега е по-лесно да се организират а, такива протестни движения с помощта на всички тези технологии, било то мобилни телефони или интернет пространството. А, понякога ми се задава въпроса какво би се случило а, с а, съветския стил комунизъм, а, ако имахме на разположение тези технологии. Дали щяхме да ускорим падането му или пък той щеше да се укрепи още повече? Еми това е въпрос, на който няма отговор. И така технологията, модерните средства за комуникации играят огромна роля в е, отварянето на затворени общества, авторитарни, тоталитарни режими. Но, както господин Новрузов спомена за Азербайджан, не всеки има достъп до интернет, до компютър, това е в Азербайджан, предполагам, че и в Африка, ако попитаме нашите приятели, ще разберем, че не всеки има достъп. Така че това, което е необходимо, е да разширим този достъп, колкото се може по-бързо по-бързо и по-скоро, защото е важно за правата на човека, както каза госпожа Ибрахим, за образованието, а също така разбира се за жените. Жените, за да се освободят от традициите в живота, а с всичките ограничения, които има в тази насока. Господин Наврузов също така спомена, че има два типа общество. Едното, което има достъп до интернет, и другото, което няма такъв достъп. Където хората трябва просто да слушат само официалните медии, защото нямат техническите средства да се доберат до различното активистите за правата на човека. Не, тря, не трябва, може би, да се концентрират само върху това да се променят официалните медии, а и върху това а, все повече хора да имат достъп до интернет. Беше споменато, мисля от повечето, ако не от всички нас, че интернет демократизира, интернет освобождава словото, но трябва да има по-неутрален език интернет. Както нашият китайски приятел и нашият ирански приятел казаха, че не навсякъде е така, защото тоталитарните, авторитарните режими се опитват да ограничат тази свобода, за да остане по-силен гласа на старите медии, установени отдавна, както беше споменато много случаи западните компании, за съжаление, подпомагат тези режими. Ние говорим за морални въпроси на морала, на етиката, които не винаги в търговските политики съществуват или пък се спазват. Мога да дам пример от стари времена. 30-35 години. Преди 30-35 години, защото е важно за Европа и за постевропейското пространство. Хензилската конференция през 85-та година имаше три кошници политическо сътрудничество и сигурност, второто економическо, а третото беше правата на човека. Именно тези хора там създадоха всички възможности да се започне да се отприщи инициативата за създаване на протестни организации, което стигна до господин, до това, че се появи господин Сахаров и да се, да се каже, вижте, това е написано тук, нашето правителство го е подписало, значи нашата държава е страна подадена договореност и тя трябва да се спазва. Това беше немислимо преди. Има режими а, в някои страни в Африка, в Китай, в Иран, които не разграничават особено много нуждите на силите за сигурност от нуждите на развитието. Те просто използват всичко за силите. В Съединените Американски щати има ли нарушение? Какво ще прави, ако се а, хакнат някои сайтове? Какво ще правим ние с а, пронацистските организации, с педофилите и така нататък? Дали да позволим съвсем открито те да продължават а, да използват интернет за техните ужасни цели – на гърба на всички нас или трябва да определим един набор от правни, законно съобразени а, инструменти, които да служат на правоприлагащите сили да се борят с тях, да запазим, разбира се, свободата на правото на свободен обмен на информация, а, свобода на словото също, но трябва обществото да има и инструменти, с които да се защитава. Аз лично не смятам, че трябва да сме толкова уязвими, че нашите демокрации може да бъдат използвани от неонацисти, престъпници, терористи и всякакви други. Ние просто трябва заедно а, с НПО, с ковящите законите, с представители на бизнеса, да, из... да създадем, да формулираме един кодекс на поведението по отношение свободното движение на информа корупционните потоци и в същото време да осигурим инструменти, оръжия, с които да се защитава демокрацията. В никакъв случай не говоря за цензура. Разбира се, нито в печатната, е, печатната медии, нито в а, а, ефира, а, бил той телевизионен или радио или в интернет. Не, ние трябва да се опитаме да комбинираме свободата а, на речта, своб... правото на информираност и така нататък и да защитим всичко това заедно. Благодаря. Благодаря за всички тези ценни ремарки. Дами и господа, искам да ви благодаря за присъствието, участието, интересните изказвания, защото за нас това е много полезно като членове на Европейския парламент и на тази комисия. Благодаря ви много още веднъж и сега ще имаме кратка почивка. Искам да ви поканя да се върнете точно в 4 часа, просто за следващия панел.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 Yeah. Good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа. Сърдечно ви приветствам с добре дошли на подиумното ни разискване, което ще председателствам. Казвам се Едуард Макмилан Скот. Заместник председател съм на Европейския парламент. Отговарям за демокрацията и правата на човека Доскоро бях и член на Комисията по външни отношения. Бях и сред създателите на инструмента за демокрация и права на човека след падането на Берлинската стена, а след падането на Мубарак четири пъти съм бил в Африка и Близкия изток. За мен е удоволствие да съм днес тук сред вас. Ще дам думата и на нашите гости, но преди това нека ви обърна внимание, че отсъства Ахмед Самих, директор на Андалузския институт за изследвания в областта на търпимостта и борбата срещу насилието. Той а, ни написа писмо, в което заяви, че предвид на събитията в Египет, предпочита да остане на място и да продължи битката си за правата на човека. Особено е важно, според нас, протестиращите да продължат делото на революцията в Египет. Миналата седмица някои от нас се срещнаха с Потейна Камал, единственият кандидат жена в предстоящите президентски избори. В събота след обед тя бе арестувана. Това бе част от репресивните мерки, предприяти от режима в Египет. Надяваме се, че положението ще се успокои и че идната седмица изборите ще протекат в по-спокойна обстановка. Съжаляваме, че Ахмед Самих не е сред нас днес след обед, но сред нас е Сихем Бенседрине, журналист, и правозащитник от Тунис. Сред нас е също и Радван Зиадех от университета Джордж Вашингтон, който работи по проект за арабския свят. Наш гост е и Силвана Арбия от Международния наказателен съд, която има значителен опит в областта на международното наказателно право. Надявам се, че Международният наказателен съд ще изиграе значителна роля през едните седмици и месеци. Наш гост е Карлос Вестендорп, опитен испански дипломат, бивш член на Европейския парламент. Сред бившите лауреати на наградата Сахаров е Таслима Насрен от Бангладеш, тя е правозащитник, работи в областта на правата на жените. Сали Осман е судански адвокат и правозащитник. Той е представлявал хиляди пострадали от насилие и своеволни действия в Судан. А за съжаление Лейла Зана не може да присъства днес, но както знаете това е кюртски политик, който е прекарала 10 години в затвора. Миналата седмица бяха прияти масирани, предприяти извинете, масирани репресивни мерки спрямо кюрдски журналисти и адвокати. Бяха задържани 70 души. Господин Селимович е сред издателите на освобождение печатен орган Вестник в Босна и Херцеговина. Той е лауреат на наградата от 1993 година. Разбира се, ще изслушаме и наши колеги и членове на Европейския парламент. Сега ще дам думата на господин Сами, но поправя се председателят. Съжалявам, ще дам думата на господин, госпожа Сихем Бенседрин. Благодаря, господин председател. Първо, Искам да посоча, че съм много трогната от факта, че мога да присъствам в тази зала, където многократно съм пледирала за защитата на правата на човека в моята страна в този тъмен период, който прекарахме. Днес, 10 месеца след освобождението, се радвам много, че мога да бъда отново тук и искам да кажа, че в момента изграждаме демокрацията в нашата страна. Значи, това е възможно, така се оказа. Искам да кажа, че заедно с останалите, които казват не и които се осмеляват да кажат, че свободата няма цена, ние все пак сме готови да платим цена за свободата. През октомври бяха първите свободни избори в Тунис. Е, за първи път всеки от гражданите на Тунис можа да почувства отново, че е гражданин. Е, знам, че на много места в Европа и на други места в света хората си задават въпроси и са загрижени какво ли ще стане след като е, партията на исламистите спечели изборите с 40% и какво би станало с правата на жените. Аз е, искам ясно да посоча, че не е толкова важно кой е спечелил изборите. Най-добрата защита за правата на човека е правовата държава – и едно ангажирано гражданско общество, както и свободните медии. На нас са ни необходими информирани граждани, които да продължат да бдят за правата на човека. Гражданите на Тунис скъсъка с миналото на тези избори. Това е посланието, което трябва да бъде отправено и което трябва да бъде чуто. Те казаха да, ние сме мюсулмани, да, ние сме толерантни и да, ние сме модерни. Нашето е, Велико народно събрание избра днес е, за своя ръководител е, представител на Консе де Либерте – е, съюза, който аз представлявам. Той е защитник на човешките права, също така и доктор Мазуки беше избран като защитник на човешките права. Новата конституция, която сега се изработва, със сигурност ще съдържа ценности, които гражданите на Тунис е, искаха да бъдат защитени, подавайки гласа си на тези избори. Какво се случи всъщност Значи ли, че гражданите на Тунис вече няма да се страхуват? Просто страхът премина в другия лагер. В Тунис имаше революция, диктаторът си отиде и когато вече народът се освободи от своя страх, тогава революцията е истинска. И тази революция ще се състои във всички държави, където хората се борят за правата си. Надявам се, че ние в Тунис сме преодоляли този страх. Имаме обаче още много работа. Ние трябва да изчистим отравата на диктатурата от нашата страна. Ние трябва да докажем, че една мюсулманска страна, една арабска страна може да бъде демократична и да е, спазва правата на човека. Една от най-трудните задачи, които днес трябва да решим е създаване на правосъдие в преход, установяване на обективната истина, международна и е, национална юриспруденция, обещетяване на жертвите, също така осигуряване на достъп до архива, институционална реформа в полицията, съдебната система, регулиране на медиите. Всичко това трябваше да стане наред с резолю... революцията. Сега е, гражданското общество работи по всички тези теми и също така по тях работят и новите органи, които бяха създадени в нашата страна. Затова ви моля, имайте търпение с нас и с нашата страна. Не изисквайте от нас ние с един скок да се озовем в демокрацията. Във вашите страни също не е било така. Вие трябва да приемете, че този процес при нас изисква време. Имайте търпение и слушайте ни, слушвайте се в гласа ни, за да можем да извървим пътя до край, пътя до демокрацията, така както вие направихте във вашите страни. В дългите години на изолираност и самота, твърде малко натиск изпитахме ние върху правителството на Бенали. Страните, които подкрепяха диктатурата, сега носят отговорност пред Тунис. Те могат да ни помагат в изграждането на демокрацията. И Това може да стане само като започнем да изпитваме респект към а, гласа на избирателите и по този начин да скъсаме с тоталитаризма. Ние сме ваши партньори. Намираме се в партньорство с вас. Как а, ще изглежда това партньорство, трябва да проверим сега. Чрез нашата революция ние започнахме преоценка на нашето партньорство с вас. Вероятно, трябва да се изяснят много въпроси от методичен характер, защото ние винаги сме чувствали, че Европа гледа много от високо на това партньорство – и като че ли не забелязва всичко онова, което идва отдолу. Демократично изграждане, партньорство с Европа. Не е достатъчно тук е, това да се прави с е, органи, макар и легитимно избрани. Това трябва да става и с помощта на гражданското общество. Гражданското общество трябва да се ползва с доверие и не трябва да се е, отнасяте към него попечителски ние очакваме да ни бъде показан правилния път. Разбира се, ние трябва да знаем как да напишем нашата конституция и нашите закони, но това не бива да ни се диктува. Това не е начинът по който трябва да изглежда едно партньорство експертите, които са компетентни да ни спускат всичко като чели от небето. Този вид партньорство ние не желаем повече, но ние имаме нужда от вас. начинът по който Европа използва своите помощни механизми и механизми за финансиране с цел реформи, не ни е съвсем ясен. Ние искаме механизъм, който да внесе яснота. И искаме минимум прозрачност за нас самите. Може би за вас всичко е прозрачно, но за нас нищо не е прозрачно, нищо не е ясно. И ако е възможно, тази Европа, която понякога се лъгала и се е заблуждавала за това какво сме ние, та ако е възможно сега, тази Европа нека да поправи грешката си и смятам, че а, вече дойде момента, в който Европа трябва да уважава нашите решения. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на Радван Зиаде, който, както казах, е сирийски активист, който в момента е в Вашингтон, но неговия брат беше арестуван на 20 септември, но за щастие беше освободен, но други четирима членове на неговото семейство са все още а, в ареста. И така, имате думата, господин Зиаде. Благодаря, господин председател. Оценяваме дългогодишното ви участие в борбата за защита на правата на човека и на наистина е много голяма частта, която ни оказвате, като ни дадете възможност да се обърнем към членовете на Европейския парламент и на много други хора по света относно ситуацията в Сирия. Възстанието в нашата страна започна след Алжир и Египет. Девет месеца продължиха ежедневните убийства. Режима на Асад използваше сила срещу протестиращите и въпреки това сирийците имаха коража да излязат на улиците и да протестират мирно за своите основни права, да сменат президента и да изберат вида правителство, което да ги управлява. Въпреки всичко това обаче, правителството на Асад продължава да потиска и да убива. Вчера 32 човека бяха убити, 6 деца поне от тях – от Хомс, град в средата на Сирия. Сега, докато говорим, 15 а, човека под, получих потвърждение, че са били убити за днес. Тези убийства трябва да бъдат спрени. Знаем, че международната общественост много бързо реагира е, спрямо Либия. Е, само 11 дни след избухването на възстанието, съвета за сигурност на НЕ прие декларация. Разбира се, миналия месец 3500 човека са били убити. Може би до сега общият брой надхвърля 5000 убити. Две комисии са изпратени а, а, през април едната и а, през август. Но тези а, комисии, които искаха да съберат факти за всички нарушения на правата на човека в Сирия им беше отказан достъп. Арабски наблюдатели преди а, една седмица а, се обърнаха към а, правителството на САД за разрешение да посетат а, болниците, но а, не им беше позволено, защото хората и от Amnesty International не получиха достъп. Да не говорим, че тези, които са ранени, не получават медицинска помощ. А, кошмара на Сирия, на сирийските хора са тези твърде странни а, правни основания, законови основания за задържане. В Дамаск има един в Латакия, друг в Хам, а, Хамас също. Десетки хиляди са задържаните. Моя брат беше арестуван през август и преди пет дни го освободиха, но аз Имам един чичо и трима братовчеди, един от които е на 14 години и все още в затвора. Представете си за едно семейство какво значи това. Затова ви казвам, че над 30 000 са общо на задържаните. Всеки задържан не винаги а, получава възможност да се върне при семейството си. А според данните на Amnesty International, над 212 човека са убити по време на мъчение, както беше случая с 15-годишният младеж. Както вече казах, международната общност Тоест, ние се обръщаме към международната общност и към а, съвета за сигурност да действат, тъй като че ли не желаят да помогнат на Сирия. А, Комисията по правата на човека в общото а, събрание а, гласува а, декларация срещу извършваните престъпления от правителството на Асад но знаем, че тези резолюции не са задължителни, не са правно обвързани. Ето защо ние искаме да се действа. Русия и Китай а, използваха своето право на вето а, за а, преди две седмици във връзка с една декларация. Това, което се случва в Сирия е нещо, което отново посочва, по, подчертава, че международната общественост трябва да защити цивилните. Милицията на Асад и неговите поддържници продължават да убиват цивилните. Ето защо международната общност трябва да защити цивилните, дори и използвайки сила, за да предотврати използването на сила а, срещу цивилни хора. Сирийската революция не е съвсем мирно възстание. Ние, а, ние не а, искаме да не се позволи на Асад и неговите сили да ползват а, а, самолетите, а, за да се борят с а, протестиращите, с а, възстанниците. Защо не се а, направи такава а, зона, в която да, забра... да са забранени полетите, както беше направено? Ние също така се обръщаме и с апел да се направи една мисия от наблюдатели, както беше направено в Косово. 7000 бяха пратени там, за да а, а, наблюдават и контролират какво се случва, за да а, отчетат а, всички нарушения на правата на човека. Благодаря ви много. Thank you, Radwan. Uh, now we turn to Silvana Arbia, who is a, uh, an Italian jurist. Благодаря, Радван. Сега се обръщам към Силвана Арбия, италиански журналист, която е работила в Международния наказателен съд за Руанда. В момента работи към Международния наказателен съд. Имате думата. Благодаря. Високо оценявам отправената към мен покана да участвам в разискване за правосъдието в преход и връзката му с насърчаването на правата на човека. Представлявам Международния наказателен съд, който играе основна роля в постигането на амбициозните цели за защита на правата на човека, било то свидетели или обвиняеми по дела. Международният наказателен съд защитава именно техните лични неимуществени права, така че да се осигури максимално високо качество на работата на съда. Европейският парламент и 27-те държави членки на Европейския съюз са страни по римския статут. В преамбюла на римския статут много ясно е закрепена целта на страните по статута – Става дума за 119 държави. Те споделят една цел и са на едно мнение, а именно, че хората са свързани помежду си, че различните култури споделят едно наследство – И тази мозайка от култури е и обект на защита от страна на Международния наказателен съд. Държавите страни по статута чувстват отговорност да упражнят своите компетенции в областта на наказателното право спрямо нези обвинени в престъпления срещу човечеството. Международният наказателен съд е постоянна, безпристрастна институция в рамките на международното наказателно право, която може да се намеси при възникването на хипотези, които попадат в обхвата на тези разпоредби. Както знаете, в момента Работим по дело във връзка с задържането на две лица Абдул Сануси и Саим Ал Ислам. Прямо тези а, две лица са издадени в рамките на досъдебното производство да заповеди за арест по обвинения в международни в обвинения в престъпления срещу човечеството. Много абсолютно необходимо е за Либия да си сътрудничи с Международния наказателен съд, т.е. да задържи тези две лица и да ги предаде на съда. Защо Международният наказателен съд днес играе толкова важна роля сред другите международни инструменти за предоставяне на закрила? В момента работим по седем така наречени ситуации. Става дума за тежки деяния съгласно международното наказателно право в седем различни държави. Трябва ли държавите да вземат политическо решение за сезиране на Международния наказателен съд? Имам предвид Уганда, Централната Африканска република, Демократична република Конго, регионите Дарфур и Судан, Либия. Следва ли държавите да вземат решение да сезират съда за възникнала ситуация на тяхната територия? Международният наказателен съд е много важен инструмент в областта на международното правораздаване, инструмент за осигуряването на еднакво ниво на защита на пострадалите. 9000 са пострадалите, които са подали заявление за участие в производствата, образувани от нашия съд. Впечатляваща не само техният брой, <clears throat> става дума и за очакванията които ни възлагат. Те искат да бъдат обещетени. Много важно е с оглед на тези техни искания да си зададем въпроса за това какво можем да допринесем ние в световен мащаб. В това отношение нашият съд много зависи от подкрепата на международните организации, на гражданското общество като цяло. Не е лесно за нас да наложим запор върху имущество, да задържим обвиняемите, да осигурим обещетение на жертв на пострадалите. За да извършим всичко това, ни е необходимо и съдействие от страна на международната общност, в това число и от Европейския парламент. И благодарим и на Европейския парламент за оказваното ни съдействие. В момента сред основните проблеми е бюджетът на Международния наказателен съд. Въпреки големия обем на дейността му, както ви казах, работим по така наречените ситуации по дела във връзка с седем страни. Някои държави смятат, че бюджетът ни изобщо не трябва да бъде увеличаван и преследват политиката на нулево увеличение на бюджета. Решението на съвета за сигурност на ООН по отношение на Либия показа, че нашият съд може да е сред най-ефективните инструменти за помирение. Уверени сме в това но същевременно явно няма готовност да ни се осигурят достатъчни средства, за да можем да и надлежно да изпълним възложените ни функции. И финансовата страна е вероятно да блокира работата на съда. Може да намерим решение на проблема в рамките на днешните разисквания. Става дума за увеличение от няколко милиона. Ако не се предостави увеличение на бюджета, то няма да можем да изпълним надлежно функциите си. Този проблем никак не е маловажен. След няколко дни предстои разглеждане на бюджета на съда от страните по римския статут. Искаме доверието, което ни се оказва, да намери реално изражение, не само под формата на морална, но и на финансова подкрепа, под формата на адекватни средства, така че да можем и да вършим работата си. Международният наказателен съд, дейността му, това е един проект, който следва да се разглежда по-широко мащабно в контекста на правата на човека. Ние осигуряваме защитата на правата на човека в части от света, в които няма такива механизми. Нашата задача е да сложим край на безнаказаността. Отнасям се към съда с смесени чувства. От една страна се гордея с развитието му. Гордея се с това, че той успешно може да извършва важни действия, да извършва важна намеса, която може да има възпиращо действие. Същевременно обаче съм дълбоко загрижена. Загрижена съм за това, че ако не ни се предоставят средства в адекватен размер, може и да не изпълним тази своя функция. Надявам се, че с вашата подкрепа през декември в Нью Йорк ще получим и съгласие от страна на 27-те държави членки на Европейския съюз и на страните по римския статут. Нуждаем се не само от подкрепата на тези държави, но и на гражданското общество за консолидиране на дейността ни. Пострадалите очакват от нас конкретни стъпки. Ако по първото от делата, които гледаме, бъде постановена осъдителна присъда, то ще трябва да видим откъде да набавим средствата за изпълнението. Наистина е необходимо да получим средства в достатъчен размер. Thank you very much. I should have introduced uh, earlier. Благодаря. Трябваше да ви представя председателя на подкомисията по правата на човека, госпожа Барбара Лохбилер. Тя ще направи заключително изложение. Карлос Вестендорп е дипломат-ветеран. Той в до голяма степен отговаряше за преговорите по присъединяването на Испания към Европейския съюз. Карлос в момента е генерален секретар на Кляб де Мадрид. Имаш думата. Благодаря много. Радвам се, че Европейския парламент ми даде възможност да се върна отново в тази институция, за да говоря по толкова много, толкова важен въпрос, като подкрепа и разширяване на демокрацията и правата на човека. Толкова се радвам да видя лауреати на Нобеловата награда, на наградата за мир Сахаров. Това е нещо много важно. Това, което е най-важно е а, приоритетите винаги да бъдат подреждани така, че да не се засенчват взаимно. Но, за съжаление, понякога когато а, се сложат на везните економическите интереси и правата на човека, в крайна сметка, както Хавел каза, се получава една висока цена, която трябва да се плати. Твърде по-висока от интересите, които се опитваме да защитим. Една от идеята, които искам да споделя с вас е за някои изводи, които съм си направил. Няма наръчник за това как да се води и осъществява преход към демокрацията. Да, всяк, всеки народ се опитва да построи, да изгради демократичните институции сам. Няма наръчник. И в същото време обаче доста често се случва така, че тези, които са заети с изграждането на демокрацията и нейните институции, търсят помощ отвън, подкрепа отвън. Както се случва и сега а, организацията, която представям, се състои от 87 известни личности от много държави. И ние а, с интерес следим и подпомагаме работата, т.е. действията на онези, които по един или друг начин се борят за демокрация и прогрес по света. Ние се опитваме, разбира се, с много ентусиазъм и а, труд а, да помогнем на тези държави да превърнат а, мечтите си в реалност. Това вече е много сложна задача. Плюс това борбата за демокрацията никога не свършва. Знаем много добре, че няма съвършена демокрация. Няма демокрация, за която да кажем, ето тя а, е напълно формирана. Не, трябва да има консолидация – демокрацията се появява и развива бързо. А, с, настъп, с по, новопоявяващите се а, факти и условия. В същото време а, тя и може да замре, ако тези условия постепенно изчезнат. Освен това, всички, които активно са участвали в завоюването на демокрацията, в изграждането на демократичните институции, а, са много ценни, защото те могат да споделят своя опит с а, другите, които в момента се занимават с подобни благородни дела, като например а, хората от Чили, Чехословакия, Испания и много други. Европейския съюз, според мен, е съвършенният партньор, съвършенният а, вдъхновител на такъв един процес. В Киргистан, например, много в Тимур и а, на още няколко места Европейския съюз а, работи и а, той ни предостави а, много ценна информация, за да можем да извлечем важните изводи. Но нека да се върна към началото на моето изказване. Света гледа с адмирация и надежда арабската пролет. Медиите правят всичко необходимо, за да се чуе гласа им в борбата за свобода и справедливост. Една нова вълна от чувства се развива. Но ние обаче не трябва да се заслепяваме от развитието, защото економическата ситуация е доста нестабилна, което може да намали и да унищожи развитието напред. В наш интерес е на всички нас правата на човека и интересите, економическите да върват ръка за ръка. Благодаря. Thank you very much indeed uh, to the panel. Благодаря. Now we turn to the Sakharov laureates and uh, the first... Uh, благодаря. Сега ще дам думата на лауреатите. Uh, първа ще бъде Таслима Назрин от Бангладеш, лауреат от 1994. Thank you very much. Mm. Благодаря ви. Всички ние сме убедени, че демократичният ред е за предпочитане пред диктатурата. Диктаторските режими, дори когато са светски, трябва да бъдат свалени – Обедена съм, че не може да се установи същинска демокрация, ако жените нямат право на глас. Според мен, членовете на един парламент трябва на половината да са жени. Но не малко мъже, които вярват в традиционния ред, в традиционната култура, заговорнически изключват жените от участие в управлението. Не можем да установим същински демократичен ред, ако религията не е отделена от държавата, от съдебната и образователната система. Религията не е съвместима с правата на жените, с правата на човека, демокрацията, светското начало и свободата на изразяване. Проблемът е, че ако хората нямат светски убеждения, ако не се интересуват от политика, ако сляпо вярват в силата на съдбата, те могат да станат жертва на религиозни фундаменталисти. А тези религиозни фундаменталисти от своя страна, ако дойдат на власт, лесно могат да установят теократичен ред. Не бива да позволяваме на тези фанатици да разрушат демокрацията и да подриват основните и принципи. Онези, които вярват в шарията, която дискриминира жените, ще осъждат жените на смъртно наказание чрез убиване с камъни, ще ги принудят да носят бурки, ще ги унизят до положението на граждани от втора класа, на сексуални обекти, на машини за раждане на деца. В едно общество, където могат да се излагат различни идеи, трябва да се даде път на по-добрите идеи мъже с светски убеждения, които вярват в правата на жените, трябва да застанат начало на обществото. Не бива да се дава път на мъже, които подкрепят религиозните потиснически системи и не вярват в правата на жените. На тези мъже не бива да се дава шанс да застанат начело на държава. Религията се свежда до лични убеждения. Тя няма нищо общо с обществото. Тя трябва да бъде отделена от светското начало, от държавните институции, от свободата на изразяване. Не смятам, че ако жените дойдат на власт, те ще решат всички проблеми на дадена страна. В моята родина в Бангладеш продължение на десетилетия жена бе лидер на опозицията, жена бе министър-председател, но те не поеха ангажимент за подобряването на положението на жените. Жените в региона са жертва на сексуално робство на проституция, на трафик на хора, на изнасилвания, на сексуален турмоз. Жените в страните от региона страдат страните в този регион, се считат за най-опасните страни за жени в света. Дори и понякога жените да идват на власт. Но когато те дойдат на власт в този регион, те не правят нищо за подобряване на положението на жените. Важно е да се поеме ангажимент да се застане зад общата идея в подкрепа на правата на жените. Именно тези две жени, които бяха на власт, ме изгониха от страната. Изгониха ме от страната, защото пишех в подкрепа на правата на жените и срещу ислямските закони. Вече от 17 години живея в изгнание. Според мен е много важно мъже и жени със светски убеждения да поемат управлението. Много е важно такива мъже и жени да разпространят светските си убеждения. Обедена съм, че ислямските държави трябва да преминат към светски системи и че образованието трябва да бъде отделено от религията. Is... Uh, благодаря. Следващият оратор е Сали Осман от Судан, лауреат 2007 година. Да, благодаря, господин председател. Благодарен съм ви за дадената ни възможност като лауреати на наградата Сахаров да се обърнем пряко към членовете на Европейския парламент. А сега по въпроса за управлението на прехода и управление на борбата за правата свободата на човека. Судан е типичен пример за страна в преход към демокрацията. Бяха дадени големи обещания за установяване на демокрация, на върховенство на закона, но за съжаление бяха проведени избори, които бяха фалшифицирани. И наблюдатели, идващи извън, а, отвън, а, казаха, че в огромното си а, мнозинство а, отделните избирателни секции са нарушили правилата което се казва, че е типично за доста африкански страни. Ние имаме правото обаче да се радваме и възползваме, възползваме от своите права. Като, например, правото да изберем кой да ни управлява. Това обаче, за съжаление, не се случи. Нещата са просто един провал. И изобщо а, нищо от исканията на хората не беше отразено в политиката. Аз като правист знам много добре колко голямо е разминаването. Атмосферата както на юг, така и на север не беше онази, която би окоръжила или подхранила битката за демокрация. Когато говорим за преход към демокрация, трябва да не се забравят някои важни репери. Например, че когато има правителство, което отговаря а, за воденето на войни на юг, и след това, а, като резултат от тези, тази война, а, е, престъпления срещу човека а, се развихриха. Един добър анализ на ситуацията ще определи поне трима от нарушителите – и това беше направено. Обаче международната общественост не предприе необходимите стъпки, а за да изправи пред съда тези престъпници. В същото време трябва да ви кажа, че има хиляди нарушители на закона, а, които а, използваха насилие и те останаха безнаказани. Да, наистина. Има подготовка, сериозна, за войната в, между севера и юга. Знаем също така в Либия, Тунис, Алжир, че се води война. Всички ние гледахме по телевизията как хора биват убивани ежедневно и никой не предприема нищо. Това е трудно. Трудно е да се говори за демокрация в такава ситуация. Международната общност продължава да прави компромиси с диктаторите. Особено в Африка това е много вярно. Европейския съюз трябва сериозно да се замисли върху това как да процедира с държави, които се ръководят от диктатори. Добре е, че поне Европейския парламент толкова сериозно възприема и действа по въпросите на правата на човека. Накрая ще кажа, че в Судан положението е такова – че трябва активно да участваме в формулирането и приемането на нова конституция на базата на а, мултиетническите принципи, за да не бъде потискан юга на а, Судан а, или, а, и да се преодолеят тези неистини, които казват, че а, там е чисто арабска територия. Не, аз смятам, че съвсем внимателно трябва всичко да се анализира и тогава аз вярвам, че ще можем да се справим. Благодаря ви. Uh, а сега господин Салимович, който е издател и собственик на вестника Ослобожение в Босна и Херцеговина, в Сараево. Ипак прошло 18 година от благодаря. Ще кажа само няколко думи за наградата. Когато получих тази награда преди 18 години, ситуацията беше различна. Списанието Освобождение, т.е. получи тази награда в е, едно от е, най, е, един от най-тежките периоди за Босна и Херцеговина. Всеки ден беше трудно да излиза нашето издание. Бяха много трудни времена тогава в Босна и Херцеговина. Репортерите, които списваха това списание, всеки ден рискуваха живота си, за да могат да направят възможно да бъде публикувано, все пак да излиза това списание. Сградата, в която е, се помещаваше редакцията на това списание, беше разрушена до основи и трябваше да бъде построена отново. Казвам това, защото искам да поясня какво става с хората, които се застъпват за правата на човека, които искат да говорят истината, какво всичко се възприема срещу тях, това исках да кажа. Списанието след това се превърна в символ в Борса, Босна и Херцеговина. Тогавашният елит изгради върху развалините едно ново способно, свободно списание. Това беше времето, когато се извършваше разпределението на собствеността и тогава много малко неща можехме да направим. Нашето списание се застъпва преди всичко за многообразието в нашата страна. А това многообразие беше години наред нещо положително в Босна и Херцеговина, но по време на войната то се превърна в наша тежка съдба и ние трябваше да се борим е през последните години на войната ние успяхме да запазим списанието, да влезе в контакт за да можем да поддържаме контакт с всички граждани на Босна и Херцеговина. Всичко това звучи за Европа съвсем нормално, но като се има предвид тогавашното общество в нашата страна, това не беше нормално. Това беше нещо, за което трябваше да се борим и тогава и днес, защото това списание защитава основните права, за които все още се води борба в Босна и Херцеговина. Списанието «Освобождение» Е, посочва е, престъпленията с истинските им имена и разкрива пред своите читатели какво наистина се случва в Босна и Херцеговина. От 18 години обществото в Босна и Херцеговина се променя, много неща се подобриха, включително и законите. Журналистите от списанието тогава се застъпваха за основните права – правото на живот, правото на собственост, правото да бъдеш различен, правото на религиозни или културни убеждения. Те се застъпваха срещу омразата. Омраза, която тогава беше разпалвана в медиите от политиците. Много хора станаха жертва именно на тези националистически стремежи. Това, което обаче не се промени, е необходимостта ние да продължим да се борим за правата на човека. Днес обаче трябва да се борим за други права, различни от тези преди 18 години. Не казвам, че правата, за които се борим днес, са по-маловажни. Напротив, те днес са по-важни от когато и да било, защото бъдещето зависи именно от тези права. Омразата днес се чувства във всички слоеве на обществото, във всички етнически групи, във всички сфери на политиката и религията правото на собственост, правото на реституция на собствеността, т.е. всички от тези, които са загубили собствеността си по време на войната, това са права, за които ние се застъпваме. Правото на труд, това е също основно право, защото 40% от хората в Босна и Херцеговина са безработни. Те нямат възможност да упражняват правото си на труд. Днес се води борба именно за тези права на човека човека и тази борба става все по-трудна, защото противниците, включително и на нашето списание Освобождение, са против реализацията на тези права и тези противници стават все по-силни. Активистите, журналистите, които се борят за свобода, са изложени на огромен натиск, който обаче днес има друго лице. Той е економически и политически натиск. Е, този натиск днес е по-малко видим именно за останалата част на света. Не се борим срещу радикализма, национализма, корупцията, непотизма и то е, във всички сфери на обществото в е, Босна и Херцеговина. За това е, съществува и наградата Сахаров – и а, присъждането и на хора, които се борят за тези права е изключително значимо а, събитие. Ние идваме от една малка страна, която е а, добра за нас, обаче ние днес се чувстваме самотни, чувстваме се дори излишни понякога и дори понякога изпитваме чувството, че няма смисъл от всичко това, което правим. Но все пак е, искам да кажа, че всички онези, е, които искат да направят нещо добро, в даден момент престават, когато никой не ги подпомага и те започват да мислят, че не си струва да се борят за справедлива кауза. Това потвърждават и носителите на наградата наградата Сахаров, които са днес тук. Те са преодоляли толкова много препятствия и трудности и са показали, че могат да се борят и че тази борба ще ги изведе до нещо добро. Наградата показва също, че в света има хора, които е, ценят е, усилието на е, всички, които се борят за защита на правата на човека. Може би ще постигнем целта, която сме избрали. Може би това ще стане в даден късен момент, но все пак ще стане Босна и Херцеговина страна, в която условията са трудни, но ние ще продължим да се борим за правата на човека и за равноправието. Благодаря. Uh, no, Лейла Зана, unfortunately, is unable... Председателят, както казах преди малко, Лейла Зана не може да присъства днес, но имаме гост, който ще направи изложение от нейно име. Имате думата. Благодаря. Посланието на Лейла Сана е на турски язик и преди да го прочета, Искам да изкажа моите съболезнования на Даниел Мейтаран, Тя наистина беше е, майка на кюрдите, така бих могъл да я нарека. Господин председател, уважаеми носители на наградата Сахаров, искам да кажа, че ние работим за изграждането на мрежата на носителите на наградата Сахаров и се радвам, че в рамките на тази мрежа от дейности днес се провежда конференция за правата на човека. С голямо съжаление трябва да кажа, че когато днес искаме да осветим цялата проблематика на правата на човека, виждаме, че тази концепция е лишена от смисъл и е тласната в погрешната посока. Аз естествено бих искала да изброя всички нарушения нарушения на човешките права, но едва ли ще имам време днес за това. Ние винаги сме се застъпали за защита на правата на човека и на отделното лице, но този процес беше прекъснат с под претекст, че днес трябва да се създаде нов световен ред. Аз до някъде разбирам този прелом, но правата на човека трябва да бъдат защитавани и спазвани. Ние трябва да е, закриляме хората без гражданство. И искам да посоча, че като че ли на преден план винаги излизат правата на държавите, а не правата на хората. Те биват нарушавани. Днес ние дискутираме по пет панела, по пет глави. Аз искам да взема отношение към някои от тези теми. за да се каже, че в дадена страна има преход, трябва да има наистина политически трансформации. Някои е, страни преминават трудно през този процес. Страни като Турция имат нужда от дълъг период от време, за да преминат през този процес. Той не протича достатъчно конструктивно там. Но това се отнася не само за Турция. Въпреки това, ние очакваме от Турция, предвид помощта отвътре и отвън, този процес да е, протича по-добре, в по-добро русло. Турция има необходимия потенциал и капацитет, за това ние го знаем. За да можем да осигурим обществото да влезе в нова ера и да отвори нова чиста страница, е важно първо да осмислим нашето минало и нашата история. Не трябва да повтаряме грешките от миналото, но за това ни е необходима смелост. Има много етнически и религиозни групи в Турция, които в миналото са били е, обект е, на неправда. Е, обект на неправда е било тяхното чувство за несправедливост. Това трябва да се поправи. Кюрдите са от онези редки народностни групи, които нямат гражданство. Това са лица без гражданство, но забравата не е решение. Те не трябва да забравят е, никога болките от миналото и страданията, които са претърпели. Е, имаше много насилие, много кръвополития и е, всичко това, което стана по време на военния преврат е, от 12 септември, ситуацията в е, кюрските затвори, е, кръвопролитията в Халеджим, масовите гробове, прокудените, безследно изчезналите, убийството на лица без съд и пресъда. Всичко това сега изисква от нас план за действие, който да даде възможност за пълна прозрачност, така че да насочим след това погледа си в бъдещето. Трябва или по-скоро има опити някои престъпления срещу държавата да се препишат на отделни лица, обаче държавата все още не дава знак, че е преодоляна травмата от миналото. Защо? Защото държавата продължава да извършва военни престъпления. За да можем да имаме а, преход към справедливост, трябва да бъде изнесена истината на бял свят. Необходимо ни е правосъдие, което да бъде белязано със знака на справедливостта, обаче за тази цел ни е необходима воля, политическа смелост, воля за стабилност и за последователност в нашите действия. Е, вие знаете, че диалогът между ПКК и държавата не се отхвърля от обществото. Дори е, обществото следи с задоволство този диалог, но въпреки това е, Турската работническа партия която получи много гласове на изборите, не се възползва от това. Борбата за законните права на кюрдите беше обект на терор, защото имаше хиляди задържани лица, а останалата част от света запази мълчание по тези събития, защото повярва на политическата пропаганда. Трябва наистина да започнем отново едно ново начало, да напишем нова конституция, нов ред, е, без предразсъдъци. Част от населението се опитват да направят точно това. Една нова конституция, която би е, била от функционален характер и би предложила решение на кюрския проблем. Тя трябва да гарантира спазване на правата на кюрдите и също така е, културните и етническите различия. Възможно е да се справим с миналото си само с гражданските инициативи, които е, са действали винаги в противовес на действията на държавата. Е, какви методи да бъдат използвани, каквито и методи да се използват, трябва да се гарантира равнопоставеност на мъжете и жените в обществото. За тази цел са необходими специфични мерки. Погледът към историята не трябва да се ограничава върху последните 30 години. Има много събития, които все още не са разкрити. И когато погледнем това в историческа перспектива, тогава ще видим, че винаги е имало борба на кюрдите за техните права и различните правителства са дефинирали тази борба по различен начин. В миналото ни наричаха бандити и сепаратисти, днес ни наричат терористи. Ние виждаме, че предвид интересите на развитите страни, на развития свят, тези несправедливи изявления днес продължават. Аз искам те да бъдат отхвърлени. Истината изисква смелост и тази смелост минава през правилните дефиниции на нещата. Още веднъж приемете много поздрави от мен. Благодаря. Благодаря много. Благодарим и за оригиналния кюртски език, на който беше прочетено това писмо. Да, благодаря. Наистина се чувствам много близък до това, което се случва, защото аз представлявам Естония в Европейския парламент, която по историческа логика не би трябвало да бъде тук. 51 година съм живял а, от живота си а, в тоталитарна държава, където нямаше много надежда а, някой да подкрепи а, нашата тежка, а, борбата срещу нашата тежка съдба. Но можем сега да споделим някои положителни примери по отношение не само свободата, но и зрялата демокрация. На първо място искам да кажа, че това, което е значимо е да не се поддържат диктаторски системи, да не се ангажираме с официализирани лъжи. Нека парламента да следва а, съвета на Солженицин, да не живеем в лъжи и с лъжи. Второто е да се опитаме да подготвим прехода колкото е възможно по-скоро, а винаги е възможно това. Независимо колко трудни са условията, винаги е възможно да се организират а, нелегални а, групи, които да изработат документи. Още през 1972 година аз изпратих нелегално един документ на ОНЕ и нямах никаква надежда, че ще реагира. Целта единствено беше да покажа на останалия свят, че не 99,99% ,99 от естонците поддържат съветската власт, а че има и накомислещи. Когато започна кризата, 87 и 88 година ние бяхме вече подготвени. Ние започнахме незабавно да организираме гражданите е, и гражданските инициативи. През 1988 година беше създадено първото, първата некомунистическа партия в Съветския съюз. Тя беше наречена Естонска национална партия на независимостта. бяха изключително важни безбройните граждански инициативи. Решителното мнозинство на населението а подкрепеше националната цел и възстановяването на реална независимост, а не полунезависимост. Тези альтернативи, альтернативни инициативи са от жизненно важно значение – беше възможно вече да диктуваме дневния ред на събитията. И така за една година от 88 до 89 година а мога да кажа, че а, отслабващата партия и официални власти се опитваха а, макар и все по-слабо, да реагират спрямо нашите инициативи. Горбачов използваше някои такива елементи, за да а, спре да задуши а, демонстрациите в Латвия, в Литва. Но, според мен, беше жизненно важно да е подготвено обществото, защото и след 1991 година, след рухването на Берлинската стена, ние не бяхме сигурни какво ще се случи, но бяхме готови за всичко, каквото и да е то. Е, сега е лесно да се каже, че 1991 година сме възстановили независимостта си, трите Балтийски републик. Не, не беше толкова лесно и не беше точно така. Сега, 30 години по-късно, мога да кажа, че не беше лесно. Всичко можеше да се случи тогава. Но нямаше ярост, нямаше насилие, нямаше отмъщение. Нито един човек в Естония не беше убит от, за период от 4 години от 87 до 91 година. Ние успяхме с достоинство да преминем през този процес много мирно и много демократично. Резултатът е, че днес ние успяхме, успяхме да се присъединим към Европейския съюз, да създадем една много стабилна демокрация. Но също така изключително важна беше и подкрепата на, международното, на международната общност спрямо Либия и Алжир се случи същото. Можахме да разберем колко срамни са били а, тези а, договорености между бившите диктатори и западния свят. Но просто накрая искам да ви информирам само за предложенията на Европейската народна партия по отношение на лауреатите или кандидатите за наградата Сахаров за... Мисля, че наградата Сахаров не се отразява достатъчно широко а, и достойно а, в а, света. Смятам, че Европейския парламент трябва всяка година да посочва, да публикува а, не само лауреата, но и кандидатите. Смятам, че трябва да бъдат включени всички кандидати. Европейския парламент трябва да им предложи а, да възможността на тези хора да а, разговарят, да а, участват в работата на поредица от комисии тук в парламента да разберем доколко тези, които са вече лауреати, са били подпомогнати в изпълнение и постигане на своите цели. Мисля, че това трябва да се приеме от Европейския парламент. То не трябва, според мен, лауреатите да бъдат считани за еднократни гости, а да бъдат а, винаги добре дошли, а не да се спъваме в някакви дребнави административни пречки. Освен това, нашата служба а, за а, външна дейност трябва да бъде в постоянен контакт с тях и да иска и да пита каква е тяхната съдба. Благодаря ви. Uh, Председателят, благодаря ви за интересните идеи. Със сигурност трябва да задълбочим връзките си с лауреатите на наградата Сахаров. За мен е удоволствие да приветствам Александър Малинкевич и Людмила Алексеева. Ще закрием заседанието в 6 без 20. Имате думата. Благодаря, господин председател. Казвам се Мириам Блек. Член съм на управителния съвет на АФЛА, Организация за предоставяне на правна помощ в Африка. Тук съм в качеството си на посланник на тази организация в Уганда. Първо искам да изразя възхищението си от лауреатите на наградата Сахаров, присъстващи днес тук, за приноса им към укрепването на правата на човека в техните държави. И тъй като поставяме разискванията в международен контекст, мисля, че трябва да обърнем внимание на положението в Уганда, която първа докладва за действията на противозаконните сили там. Тя първа сезира Международния наказателен съд. Тази такива структури действат в Централно Африканската република, в Судан. Те не са отговорни вече за убийствата на граждани в Уганда, но отвличат хора, най-вече млади момичета, с цел принудителна проституция. Мисля, че трябва да подкрепим пострадалите от подобни престъпни деяния. Трябва да изискаме от международната общност да задържи тези извършители, да ги предаде на Международния наказателен съд. Благодарни сме на Европейския парламент за предоставената ни подкрепа. Въпросът ми е следният. Знаем, че Международният наказателен съд не разполага с полицейски структури, но как по друг начин бихме могли да изправим пред съд тези извършители, които са отговорни за много тежки престъпления. Председателят, благодаря. След малко ще дам думата на госпожа Барбара Лох Билер, председател на подкомисията по правата на човека. Преди това иска ли някой друг да вземе думата? ce que pourrait faire le Parlement dans les processus de transition. Je crois qu'il ne faut jamais minimiser portée. Искам да кажа нещо във връзка с процесите в преход. Мисля, че посещенията, които правите в отделните страни, не трябва да бъдат подценявани. Много неща се вършат в Брюксел и в Страсбург, но едва ли има нещо по-добро парламентарна делегация да отиде на място и да провежда пресконференции с хората на място. Ние непрекъснато чуваме такива желания. Колкото повече излизате тук от вашия парламент и отивате в тези страни, то толкова по-ефективно ще можете да участвате в процеса на преход. А сега искам да се обърна към носителите на а, наградата Сахаров. Никой а, не може да срещне господин Начи случайно в Косово. Това мога да ви кажа като вид стимул за вас да посетите и Косово. ние трябва да превеждаме становищата на Европейския парламент и на други езици, може би на арабски, защото там се твърди, че парламентът не прави нищо, но това не е вярно. Хората просто не могат да четат вашите документи, така че би било добре да превеждате а, е, актовете, които приемате и на а, е, други езици. Сега, по отношение на носителите на градата Сахаров, ние не искаме винаги да събираме всички, но може би една делегация от носителя на наградата Сахаров може да отиде в Беларус или в Куба, съпроводена е, от европейски депутати. Това би било също е, мярка, която да помогне да станете по-видими в този процес на преход. Благодаря. Аз е, посетих Куба във връзка с подобни дела и съгласен съм обаче с вас, че трябва повече да правим такива визити. И така, Барбара Лох, била, ще вземе думата, за да закрие нашето заседание. Благодаря. Не е никак лесно да обобщите един толкова съдържателен дебат. Много от вашите предложения ние ще си отбележим тук в парламента, най-вече, що се отнася до е, разширяването на мрежата на носителите на наградата Сахаров. Мисля, че се очертаха различни теми, по които говорещите взеха отношение. Ще започна започна с госпожа Ситрине. Тя каза, че преходът се нуждае от търпение. И това се покрива с казаното от господин Вестендорф, че нямаме някакъв наръчник в а трябва да се вглеждаме точно какви са процесите в обществото. Той посочи Европейския съюз, който предлага добър инструментариум, но наистина е, обществата в отделните страни трябва също да се заемат с тази задача. Е, госпожа е, Венцелитрини ни напомни, че процесът на промени трябва да протича в самото общество, така както е в Тунис. Тя каза, че желая партньорство и че Европейския съюз трябва да се получи получи от грешките на историята, да осигури повече прозрачност и да се включва по-активно. Същевременно чух, че този повик за време и търпение не беше безпринципен. Всичко, което става след процеса на а, преход не трябва да се приема безпринципно. Не, точно обратното. Всички изказали се казаха, че трябва да се спазват определени принципи и те да служат като червена нишка за облика на тези нови общества. Лейла Сана, например, каза, че е важно определени е, права на човека да станат част от Конституцията. Втората голяма тема беше, че не трябва да се допуска безнаказаност за онези, които са ориентирани към а, гарантирането на човешките права в едно демократично общество. Госпожа а, Зитрини каза един много добър е, израз. Тя каза, че ние трябва да се очистим от отравата на диктатурата. Смятам, че това е много важна задача. Чухме различни примери от Судан, колко е важно да се направи точно това, но също така бяха цитирани и примери от историята на Турция, от е, Лейла Сана, така че тя показа е, значението на това да се работи по този въпрос и в международен мащаб. Чухме и примери от е, международния наказателен наказателен съд, но и примери в национален контекст. Ясно е, че трябва да осмислим миналото, за да можем да се борим срещу безнаказаността. И това не трябва да става с отмъщение, не трябва да бъдем водими от чувства на отмъщение, а от чувство за запазване и защита на правата на жертвите. Знаете, че всички, които са част от едно мълцинство и имат определени права. Чухме и много примери от Африка, че е важно представители, ръководни представители на държавите, също така и върховни военни представители трябва да посещават тези страни, че не трябва да се допускат компромиси. И ако се действа по-последователно, то тогава Международният наказателен съд би действал по-скоро превентивно. Позволете ми да кажа, че в Европейския парламент ние приехме една много всеобхватна резолюция срещу безнаказаността в международен мащаб. Фокусирахме нашите искания към Международния наказателен съд. Можете да я прочетете, може може би ще се преведе и на арабски, но и тук ние не трябва да а, допускаме разнобой а, и а, трябва да бъдат а, привлечени под отговорност всички онези, които са подкрепили диктатурите. Ние трябва да приканим големите регионални сили да не се борят срещу Международния наказателен съд, а да приемат неговия е, статут, така както Русия, Китай, е, САЩ и така нататък. Тези страни имам предвид. Не трябва да се допуска дволичие, защото е, при всички процеси на демократизация стана е, явно необходимостта точно от това да не се допуска доличие. Процесът е, на промени е също процес на осмислене на престъпленията срещу човечеството и за да се стигне до помирение е необходимо това осмислене. Е, за да можем да градим, трябва да осмислим миналото. Мисля, че примерите, които бяха дадени от Турция и от Тунис, бяха много добри. Е, Представителят на Сирия показа много ясно, че ситуацията в неговата страна е такава, че много хора вече не изпитват страх да се опълчат срещу режим, който ги е измъчвал години наред. Широко разпространени са били е, изтезанията и страха. Аз мисля, че става ясно, че много хора вече са преодолели този страх. За нас в Европейския парламент и в Европейския съюз възниква въпроса какво можем да направим, за да помогнем на тези, които желаят промени. Парламентът е подходящ форум да се говори за това какво трябва да се направи. Ние правим това редовно. Ние вземаме предвид вашите искания за зона забранена за полети или пък искания за помощ да не проникват бежанци на границата на Турция. Мисля, че вие можете да отправите вашите искания и към съвета за сигурност на ООН. Господин Вестендорп в началото посочи съвсем точно, че политиката за защита на правата на човека често попада в колизия с економическите интереси и това може да бъде видяно в различни региони на света, но и тук в Европа ние като че ли много красноречиво мълчахме и наблюдавахме как диктатурите в някои страни измъчваха хората, които живеят там. Ние искахме стабилност тогава, искахме економическа стабилност, защото в наш интерес беше да се затворят границите и да не проникват при нас бедни бежанци. И затова много често обръщахме поглед на страни, защото много често ставаше дума за ислямисти като жертви, които ние не признаваме признавахме. Процесът е, на промени е, в тази част на света започна, но още няма е, израз е, в документите. Е, и е, аз мисля, че е, всички документи, които пишем заедно, трябва наистина да бъдат прилагани. Третата тема, това беше е, изграждането на информирано и организирано гражданско общество. Господин Келъм даде като пример Естония, но може е, да се получи и така, така разбрах е, казаното от госпожа Сибрини, в един напреднал процес на промени е, да е важно да се изгради активно гражданско общество, така както сега се прави в Тунис. Европейския съюз подкрепя е, гражданското общество във всичките му разновидности, също така гражданското общество, което също да подкрепя Международния наказателен съд. Аз мисля, че това е безспорно и а, ние ще продължим да подкрепяме а, Международния наказателен съд, както до сега. И сега, а, казаното от госпожата Слима Насрин, то беше съвсем ясно. А, формулирано, че не може да има културен релативизъм при а, а, реализацията на човешките права и при преследването на тяхното нарушение. В Европейския парламент често е, допускаме грешката да говорим за нашите западни е, ценности, че това са наши западни ценности, но всъщност става дума за универсални ценности. Разделянето от, на религията от държавата е нещо много важно. Е, това е един проект от Европейското посвещение, който ние трябва много внимателно да е, опазваме. И е, не може да се твърди, че е, там, където една религия се изповядва в мнозинство, мълцинството защото ще бъде преследвано. Ние трябва да а, поддържаме а, тези а, достижения не само когато става дума за една религия, но генерално. И сега един цитат от е, госпожа Сидрини. Тя каза много добре, не е противоречие да се живее в мусулманско общество и да се иска конституционен ред и да се искат универсални права, които да бъдат залегнати в е, Конституцията. Аз мисля, че е, ще бъде щастие за всички, ако успеем да направим това. Благодаря. Well, thank you very much indeed, Barbara. So, uh, Председателят, много благодаря, Барбара, за това, че обобщи всичко, което обсъдихме този следобед. Благодаря на гостите ни за изложенията, благодаря на лауреатите, както на присъстващите, така и на онези, които не са сред нас. Благодаря на всички други, които присъстваха на събитието, както и на нашите сътрудници, които работиха по организирането му. Вечерта в Бозар, тук в Брюксел, от 19.30 часа ще има още една проява. Закривам заседанието.